chiedo ai colleghi di prendere posto. Колеги, моля, заемете местата си. Così possiamo proseguire nei lavori dell'Aula. Do il benvenuto. Нека да продължим работата си съгласно дневния ред. Приветствам в залата госпожа Федерика Могерини, уведомявам, че не е имало искане за отлагане на гласуването по член 231 не 4 от регламента. Това е корекция, която можем да сметнем за приета. И така очакваме изявление на Върховния представител на Европейската комисия и Върховен представител по